Добро утро, скъпи колежки и колеги. Моля да извините закъснението, с което започваме. Аз, председателят, представете си, избърках залата. Смятах, че отново ще заседаваме там, където бяхме вчера, но ето, че днес сме в нова зала. Е, не можем да скучаем, търсим най-малкото нови сали. Продължаваме с изслушванията днес. Започваме с малко изслушване във връзка с тема, която през следващите месеци много ще ни занимава. А именно ще говорим за бюрокрацията. Въпрос, който бе формулиран и тук през последните седмици. Колежката Лена Ек с право посочи, че е необходимо да обсъдим по-подробно темата и затова сме е, поканили събеседници и се надяваме да научим нещо ново. Искам да ви помоля да се придържате към времето, което ви е отредено, инак е, проблемите се увеличават към края на заседанието. Така че мълбата ми към докладчиците е да бъдат е, точни, прецизни, когато формулират е, становищата си, за да има възможност и за въпроси, и за коментари от страна на колегите. А след това при втория кръг докладчиците ще имат възможност е, да навлязат в известни детайли. Кристофър Хол, главен секретар, получава пръв думата и той ще говори от името на изследователската общност. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на парламента, госпожи и господа, за мен е удоволствие да говоря днес пред вас по въпроси, свързани с прилагането на рамковата програма. В действителност има много сериозни проблеми, проблеми, с които трябва да се вземем незабавно. Надявам се, че Европейския парламент ще успее да намери необходимите решения. Председателя прекъсва. Има проблеми с устния превод, ако не се лъжа. Само минутка. Няма превод или частичен превод, само има. Или става въпрос само за немската кабина? Само немската кабина. we have another problem. Scheint. Very nice. Calm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

и така, госпожи и господа, само в е, е, инсталацията в немска кабина има проблем. Така че предлагам да продължим да работим, да не губим повече време. Ще слушаме на английски. В момента се работи е, по отстраняването на проблема, тъй че няма да изчакваме, докато се оправят нещата. Господин председател, още веднъж искам да благодаря за поканата. Ще се опитам да говоря много ясно. В случай, че немската кабина не успее да проработи както трябва, може би накратко трябва да опиша организацията, която представлявам, за да разберете по-добре всъщност за какво ще говоря. ЕАРТО е асоциация на организациите, които се занимават с научна дейност и технологии. Наричаме ги ЕАРТОС. В тази асоциация се включват около 350 организации в Европейския съюз, в различни страни. Това са организации, които се занимават с научна дейност и които имат определена мисия. Повечето от тези организации са финансирани от правителството, притежание са на правителството. Голямата част от тях се занимават с огромните предизвикателства на деня, опитват се да се справят с конкурентните предизвикателства какви са тези организации. Например, ако тръгна от север на юг в Европа, ВТТ в Финландия, Синте в Норвегия, повечето от индустриалните институти в Швеция, Датския технологически институт Тено в Белгия, Вито в Холандия, Фраунхофер в Германия, Бейзолтън институт Карно във Франция, технологични институти и така нататък. Тези организации с основните участници в рамковата програма. Току-що споменах Фраунхофер. Всъщност това е втората най-голяма организация, която участва в рамкова програма номер 6. Петте най-големи организации, които описах, отговарят за около 1400 проекта на стойност 520 милиона евро. Всъщност, една трета от финансирането на шестата рамкова програма се пада на организации, които не са част от университетите. Често се казва, че рамковата програма отговаря за 5% от финансирането за научна и развойна дейност в Европа, но това не винаги е вярно. Националните средства отиват, например, за инфраструктура, за сградите на университетите, отиват за заплати на професорите, на преподавателите и на работниците в научните организации. Ако се абстрахираме от тези разходи и погледнем само средствата, които отиват за отделни научни проекти, можем да кажем, че рамковата програма всъщност представляват 25% от общите публични средства, които са насочени към отделни научно-развойни програми. Това е важно и демонстрира всъщност важността, която се отдава на научните и развойни проекти в Европа. Има нужда от средства за тези програми и за това като цяло смятаме, че програмата е и ефективна, и ефикасна. Какви са проблемите на деня? Мога да говоря надълго и на широко за трудностите, но не искам да ви занимавам с технически подробности. Има някои конкретни проблеми, свързани с прилагането на програмата, могат те да бъдат разрешени чрез технически промени. Има обаче други важни и сложни проблеми, които трябва да получат своето решение и искам за тях да поговоря днес в следващите няколко минути. Нека да ви напомня в началото, че седмата рамкова програма имаше за цел да внедри значително административно упростяване Мога да дам някои примери. Има подобрения, например, средството за единна регистрация или инструментариума за административна регистрация. Всичко това са добри, добри нови идеи. Има обаче някои упростявания на системата, които не са толкова добри и които дори се подобриха. Например, единните ставки, единните брутни суми. Имаше предложение този вид суми да бъдат някакво упростяване. Може би те са упростяване от гледна точка на комисията, но не и за повечето от участниците тези научни организации, за които говоря. Всъщност, повечето от участниците в седмата рамкова програма отчитат реалните разходи, когато правят своето счетоводство – когато, например, има едно пътуване в цената на билета, се включват и други неща, всъщност прикачват се към цената на билета, например цената на хотела и така нататък, само че комисията възстановява една брутна единна сума, а пък счетоводството на организациите отчита всички тези разходи по-отделно. Много често има сериозни рискове, тъй като се оказва натиск да не се правят твърде големи разходи, тъй като това са публични средства и много често се отчитат на хартия много по-низки разходи от реалните. Например, по проекта Мария Кюри по шестата рамкова програма се отчитат реални средства, имаше посещения на аудитори и се стигна до трудности. А пък има счетоводство, което е реално и съответно тази брутна сума просто е почти безсмислена. Втория въпрос е свързан с сертифицирането на методологията. Това е едно от основните обещания за упростяване. Както знаете, има две основни процедури за сертификация. Едната е свързана с желанието да се използват средни разходи за персонала, осреднени разходи, а другата е свързана с цялостното финансово отчитане, където се включват и косвените разходи. След забавяне от две години и половина, комисията през юни 2009 година най-накрая публикува критериите за използване на средни разходи за персонала. Информацията, с която разполагаме до момента, обаче показва, че никой не може да отговори на тези критерии. Критериите не са пригодени за много големи компании, които използват така наречения централен метод за осредняване на разходите. Моите колеги могат да кажат малко повече по тази тема. ЕАРТО разполага с данни от 30 от най-големите научни организации в Европа по отношение на разходите за персонала. И стана ясно, че почти всички разходи, които се използват, или 80% от разходите на тези организации не могат да отговорят на критериите на комисията. Има някои, които смятат, че могат да отговорят на критериите. Две решиха, две организации решиха, че така или иначе ще използват отделни разходи за персонала, а не осреднени, както правят повечето организации. това упростяване за сертификацията на методологията е безсмислено, защото никой не може да отговори на критериите. Всъщност не става въпрос за упростяване, тъй като по този начин ще се забрани използването на осреднените разходи за персонала в рамковата програма. Нека да поговорим малко и за одитните сертификати. Тук имаме известен напредък, всъщност много добър напредък, тъй като броя на отчетите и броя на одитите, които се правят, ще бъдат сериозно намалени по време на седмата рамкова програма. Може би, обаче, някои от тези одити ще са излишни е с оглед на кампанията, която комисията направи, свързана с така наречените последващи одити по шестата рамкова програма, пък за бъдещето вероятно няма да има нужда от такива одити изобщо. Приближаваме се към същността на проблема. Последващите одити на комисията по шестата рамкова програма се проведоха по такъв начин, че се създадоха сериозни проблеми, има много сериозни последици вече нямат организациите такова доверие на комисията като достоен и уважаван партньор в сферата на научната дейност. Увеличава се административното бреме върху участниците в рамковата програма. Има един климат на недоверие и всъщност самото участие става все по-малко привлекателно. Определено има една среда, една атмосфера на недоверие. Това подрива цялата ни дейност и би трябвало да се опитаме да изгладим нещата максимално бързо, защото оказва влияние този проблем върху нашата работа. Нека да дам няколко примера за недоверието. Говорих за тези две организации, които решиха, че не могат да отговорят на критериите на комисията за осреднените разходи за персонала и решиха да не следват системата на осреднените разходи, макар че предпочитат да правят, решиха да използват индивидуални разходи, макар че по отношение на националните си програми използват осреднени разходи за персонала както и когато участват в други програми. Защо стана всичко това? Защото тези организации не вярват вече на комисията, те не вярват на определенията на комисията за това какво представляват разходите, които биха могли да бъдат възстановени. И тези 6 месеца, които са свързани като срок с тези разходи, така че така или иначе участниците в рамковата програма имат нужда от някакъв вид сигурност, а пък такава сигурност вече не се предоставя. Одитите по шестата рамкова програма, които бяха последващи, се проведоха по такъв начин, че де-факто комисията с задна дата и едностранно промени определението за разходите, които могат да се възстановят. Нека да поясня. Не става въпрос за един или два участника в шестата рамкова програма. Всъщност проблема е повсеместен. Нека да дам няколко цифри. Сред 20-те най-важни организации в рамковата програма има няколко научни организации и няколко индустриални компании, които според комисията и според информацията, която аз съм получил, след направените одити са направили така наречените систематични грешки при отчитането на разходите. Всички тези организации обаче винаги са използвали методологията за изчисляване и отчитане на разходите, която е предложена от комисията и са правили това в продължение на години според обичайните принципи и практики на счетоводството. Сега обаче, след тези последващи одити, комисията обявява, че бенефициентите са направили систематични грешки и призовава към повторно ощетоводяване и аудитиране на всички разходи, само че това са много-много стотици страници и много работа е свързана с това преизчисляване, освен това много средства ще отидат. Чуди се дали трябва да се губи ценно време. Моля ви да обърнете внимание на тези цифри. Не забравяйте, че в този конкретен случай говорим само за 20-те най-важни участници в 6-та рамкова програма. Става въпрос за 2500 проекта. Всеки от тези проекти има три отделни финансови отчета, значи говорим за 7500 финансови отчета. Всички тези отчети се приемат от комисията и се подписват поне от двама служители на комисията, служител по проекта и финансов служител. Значи имаме 15 000 подписа на служители на комисията. Не говорим за един или двама служители на комисията, които са допуснали евентуално някаква грешка, когато са преглеждали отчетите. Не говорим за стотици отделни служители на комисията. Единственото възможно заключение от цялата тази история е, че комисията просто вече не може да управлява своите собствени процеси Всички научни организации и компании са действали добросъвестно според установените практики, а комисията казва, че не се спазват принципите. Ако се правят грешки, то комисията ги е направила. Сега обаче участниците в шестата рамкова програма трябва да платят грешките на комисията. Това поведение не е приемливо. Както обясних и по-рано, комисията с а, задна дата и едностранно променя определението на разходите, които подлежат на възстановяване. По този начин се нарушават принципите на договорното право. Две от тези организации, едва ли ще се очудите, когато ви кажа, са решили да заведат дело срещу комисията. Къде се крие проблема и как може да бъде разрешен той? Проблема всъщност има няколко корена. Не трябва да говорим за всеки един от тях. Основната трудност е свързана с това, че комисията дава общи принципи. Разходите трябва да са економични, да са наистина необходими, трябва да отговарят на принципите на счетоводството, но няма никакви ясни конкретни критерии. Европейската сметна палата отправи критика по отношение на липсата на ясна дефиниция и прикани комисията да действа, да създаде ясни правила. В миналото комисията винаги е тълкувала принципите малко както и е угодно. И това ставаше и по време на шестата рамкова програма. Сега обаче можем да кажем, че принципа едно за всички, едни критерии за всички, вече не са. Не, вече не е реален. Какво може да кажем за миналото, за бъдещето и за настоящето? Мисля, че трябва да спрем да обръщаме внимание на миналото и да се опитаме да го поправим – трябва да се опитаме да приключим вече дебатите по шестата рамкова програма и да се вземем с настоящата рамкова програма. Ако продължим да се занимаваме с одити по шестата рамкова програма, последващи одити, само ще задълбочим проблема. Бяха направени грешки, всички бяха направени грешки, бяха направили грешки и си мисля, че трябва да приемем този факт и да спрем да се занимаваме с миналото. Нека да обърнем поглед към бъдещето. А бъдещето е осмата рамкова програма. Казахме, че трябва да има ясни правила, ясни разпоредби и определения. Това естествено ще отнеме време и може би те ще бъдат подготвени за осмата рамкова програма. Имаме нужда от общи правила за участие, които да са подкрепени от всички. Трябва да отчетем факта, че субсидирането на научно-развойната дейност не е като субсидирането на отглеждането на едър рога добитък, например. Става въпрос за нещо различно. моля членовете на вашата комисия и членовете, може би, на Комисията по бюджетен контрол да обърнат внимание на този проблем, да седнат на една маса, да се опитат да установят една разумна рамка за управление на европейските научно-развойни програми. Надявам се, че ще отчетете и интересите и ще включите в тази дискусия реалните участници, защото настъпи момента за действие, времето на соченето с пръсти и обвиненията от мина, стигаме до настоящето. Седмата рамкова програма. Участниците в рамковата програма, повтарям се, имат нужда от минимална правна сигурност. Упростяването трябва да засяга най-вече стабилността в средносрочен план. Когато работим за бъдещето и осмата рамкова програма, трябва да отчитаме за бъдещето на осмата рамкова програма, трябва да отчитаме седмата рамкова програма и интересите свързани с нея, онова, което трябва да се направи, за да имат сигурност участниците, Член 31.3c, знаете, от разпоредбите казва, че трябва да се създадат всички необходими условия за ефективното участие на онези, които искат да се включат. Обръщам се с призив за това да се действа бързо, защото наистина времето е дошло. Благодаря за вниманието. Благодаря ви за интересната информация. Можете да слушате немска кабина на канал 17, тъй като технически по друг начин не можеше да бъде решен проблема. Канал 17 е немски. А сега от името на университетите ще говори следващият оратор. Много ви моля, 10 до 15 минути е регламента за докладчиците, но до този момент е, не можем да се похвалим с много точност, така че няма да приключим с работата до обяд, ако продължавате така. И така, господин Палезен, е, ще изложи становището на университетите. Много се радвам, че бях поканен да говоря тук. Аз не представлявам организация на университети. Говоря от името на университета, който представлявам, но предполагам, че много от становищата ми биха отразили становищата на повечето университети или поне техническите. Портрета, който виждате, не е представител, не, не отразява представата на художник за бюрократ. А, това е създателя на нашия университет. Ще кажа няколко думи за моят университет. Той е създаден през 1829 година от известният химик и физик Ханс Кристиан Орстед е, изтъкнат европеец. По това време той е публикувал проучванията си и на датски, но предимно на английски, френски, немски. Той е бил истински европеец и ние гледаме на себе си като на международен университет по обхват. При нас учат 6500 студенти горе-долу колкото на Масачусетския технологичен университет и други водещи университети. Преподавателите са 450, 1000 са изследователи. Без да се хвалим, ние сме елитен университет с международен профил. Индикаторът Лейден Краун ни нарежда на пето място сред стоте най-големи университети в Европа. Този индикатор всъщност класация на най-големите университети в Европа. Ние сме и най-големият получ... датски получател на финансиране на Европейския съюз през 2008 година. Отпуснатите средства бяха 29 милиона евро. Ще ви дам един кратък пример за нашата гледна точка. Преди това обаче искам да кажа, че аз не съм от хората, които биха се спирали надълго и на широко на неблагополучията. Ние смятаме, че повечето аспекти на рамковата програма 7 са много положителни. Много е хубаво, че се отпускат европейски средства. И ако е необходимо, ще приемем и бюрократията. Смятаме, че е много необходимо, че много е хубаво от това, че Европа е обединена и работи заедно противен случай всички изобретения, от които човечеството забогатява, ще се правят и в Съединените щати, в Далечния изток. Аз имам приятели в Далечния изток и в Америка, така че аз не казвам, че те не трябва да участват в напредъка, но ако ние в Европа не направим нещо, аз мисля, че ние правим нещо, просто ще изостанем. Никъде не се казва, никъде не е казал, че ние не можем да бъдем най-бедната част на света след 30, 40, 50 години. Можем да станем най-бедната част на света. Това обаче няма да стане, ако продължим да имаме лидерство. И така, че рамковата програма смятам, че успехи университетите са признателни за нея. Сега да вляза в, навляза в областта, в които има какво да се подобри. В, до сега 160 000 участници са кандидатствали за финансиране, 35 000 участника са участвали в преговори за възлагане на договори. Ако можем да подобрим някои неща, така че за все всеки участник да си спести само два дни административна работа, ще спечелим 2240 човеко години, което е еквивалентно на годишните, на годишните разходи за изследване в моя университет. Така че има полза от съкръщаването на бюрокрацията. Сега ще навляза в някои други въпроси. Ние трябва не само да пестим пари, да повишаваме качеството. Смятаме, че много от обявите имат твърде стеснен обхват. И обикновено има само едно предложение, което получава финансиране – когато изследователите знаят, че ще отпусне финансиране само за едно предложение, независимо от това дали има две или три обещаващи предложения, често води до скептицизъм и нежелание за участие в бъдеще, защото те, те си казват, знаем, че има и други, и няма защо да участваме много от най-добрите изследователи не подготвят толкова предложения, колкото биха могли. Те се съсредоточават само върху една област. Ако не успеят, се разочароват, кандидатства за финансиране от национални източници, което може би не е лошо, но не е това идеята на Европа. Нашата препоръка е да се дефинират по-широки теми със съответен бюджет, с което ще се даде възможност за финансиране на повече от едно предложение във всяка тема. Освен това, обявите не би трябвало да се публикуват по едно и също време, като се предвижда срок от два месеца. Университетите си е, се конкурират. Ние трябва да ние плащаме целогодишна заплата на изследователите. Изследователите всъщност трябва да работят цяла година. И ако можем да разпределим обявите по-равномерно през годината, изследователите ще работят пълноценно през цялата година. По-нататък хармонизиране на правилата и процедурите. Съществуват различни права процедури за различни програми. Например, инициативите, съвместните инициативи за технологиите, изследвания в полза на малките средни предприятия и така нататък. Това е непродуктивно. Според мен това, това е малко като да отидеш на пазар. Когато отиваш на пазар, човек иска да може да използва едни и същи пари, като във всички останали магазини. В противен случай човек се обърква и у нези магазини, в които правилата не са ясни, т.е. човек не знае каква валута приемат, клиентите ги избягват. Знам, че това звучи странно за представител на страна, която все още не е приела еврото. Затова няма повече да спирам на тази тема. Друг, друго неблагополучие в изследванията за малките и средни предприятия е липсата на балансирани условия. За да се осигури спазване на правата за интелектуална собственост, условията са неблагоприятни за университетите и неблагоприятни за изследователска дейност в Европа, защото това пречи на свободата. Правата са създадени по такъв начин, че ако в много проекти университетите започнат да работят, те трябва да прехвърлят правата върху интелектуална собственост върху по-малките проекти, което ще ги спира в бъдеще. Никой университет няма да спре пред а, осъществяването на научни дейности в а, бъдеще. Всъщност, крайният резултат е, че университетите се отказват, като предоставяме на малките организации по-благоприятно третиране, ние ги лишаваме въобще от възможности. Освен това, Смятаме, че възможност за тълкуване на ниво Европейска комисия трябва да се стесни. Нашите изследователи смятат, че обработването на кандидатурите зависи от човека, който обработва молбата. Ако бъде сменен служителят, се, сменят, се сменя и подхода. Това не е разумно, тъй като изследователите остават с чувството на несигурност. По-нататък. Има още едно предложение. Знам, че хората, които работят в тази област, ще кажат, че това е глупаво. И не казвам тези предварителни думи, за да избегна коментарите за глупавост. Но аз съм работил в различни области, в индустрията, в академичния свят. Много често съм виждал организации да смятат, че се управляват достатъчно ефективно. И когато аз идвах и казвах, че нещата трябва да се променят, те ми казваха, не, не, това не може да стане, вече сме го опитвали. Ето, тук идва лидерството. Моят опит показва, че във всяка организация е трудно да се спестят 5%. Лесно е обаче да се спестят 50%. Да спестиш 2% е възможно, защото навлизаш в детайлите. Използваш моливите два пъти по-дълго, пишу двете страни на листа. И двата 5% е малко по-лесно, защото трябва да се помислиш, но 50% е още по-лесно, защото трябва да преработиш нещата, трябва да подходиш творчески. И хората подхождат творчески, когато им се каже, че трябва да подхожат творчески. Така че искам да направя едно предложение, което може би звучи наивно. Но аз смятам, че може да се направи. Първа препоръка да се въведе е, твърд срок от 60 дни за оценка на кандидатурите. Сега е повече от 100 дни. Как може това да се промени? Като се намерят по-бързо оценители. Но опитът ми в миналото сочи, че висшето ръководство не трябва да предлага решенията, е само резултатът. Тоест, ръководителят трябва да каже 60 дни. И когато бюрократите кажат, че това е невъзможно, кажи им, опитайте пак. Когато пак кажат, че не може, тогава като политици а, може да кажете, ами тогава ще си намерим други политици. Ми това правим в а, бизнеса. Втората препоръка да се въведе твърд срок от 60 дни за приключване на преговорите за възлагане на договор. В момента отнема 200 дни. Твърде много. Опитът ми сочи, че много често е, изразходването на повече време не води до по-високо качество. Е, малко повече пот на челото е, е извор на много вдъхновени ръководителите на проекти могат да би трябвало да поискат повече информация два пъти. По този начин ще се замислят и ще кажат, чакай сега имам право само на два пъти, нека да помисля добре какво, каква информация да поискам. Когато се дават 10 дни за, за предоставяне на информация. университетите ще го направят, поне мое ще го направи, дори ако трябва да работи събота и неделя. Също така, за научни институции с по-малък опит би следвало да се повиши прозрачността посредством наръчник за водене на преговори с жалони. В много фирми, по-големите институции, обичат бюрокрацията, просто защото малкият конкурент няма шанс. Ами, ние не искаме това в Европа, искаме всички да участват, така че нещата трябва да бъдат лесни за малките институции, за тези, които имат по-малък опит. Освен това, няколко други препоръки, свързани с електронната администрация, да се разработи, интегрират онлайн система за предложения, преговори и отчетно с цифрови подписи. И накрая, последния съвет да се да се направи преход от 60% режими разходи към модел за покриване на 100% от разходите. Всички доводи защо това не може да стане просто са неубедителни. Възстановяването на пълните разходи е най-добрият модел и е осъществим. И най-сетне не забравяйте, че изследователската дейност е много различна от субсидиите за селското стопанство. Аз мятам, че проверките са много важни. И най-важният критерий за това дали сме постигнали нещо е резултатът от изследването. Не казвам, че е важно да и смятам, че не е важно да се обръща внимание дали някой пътувал с рейс или с такси, а дали изследователската дейност е довела до някакви конкретни резултати. И когато се предоставя финансиране за научна дейност, най-важното мерило за неговата ефективност е научния резултат. Благодаря ви. Благодаря не само за информацията, но и за това, че спасихте времето. Аз сега ще дам думата на Ян Ден Бизен, който представлява промишлеността и е, работната група за изследвания и технологични иновации. Thanks. Thank you very much, dear Mr. Royal. Благодаря. Господин Роял, госпожа Ек, уважаеми членове на парламента, госпожи и господа, нека в началото да благодаря на членовете на комисията по промишленост за това, че покани Бизнес Юрап да говори на това изслушване. Всъщност, ние представляваме голяма част от компаниите в Европа. Нека да говорим малко за положителните страни. Много компании могат да извлекат полза от участието в рамковите програми за научна дейност. Една от силните страни на програмата е, че бизнес общността може да окаже влияние върху средствата, които се предвиждат за научна дейност. Като резултат партньорите могат да споделят разходите и рисковете, може да се осигури обществено финансиране, което да намали нетните разходи, свързани с научно-развойната дейност. Участието окоръжава създаването и прилагането на ново научно и техническо познание дава възможност да се сподели и да се придобие достъп до напреднали инфраструктури и съоръжения за научна дейност. Освен това, участието окоръжава между браншовата мобилност на научните работници, между университетите и компаниите. Това е изключително важно с оглед на днешния ден и ситуацията. Всички университети могат да поканят колеги за участие без да се притесняват и всъщност резултата води до нещо добро и уникално за Европа. Седмата рамкова програма създаде някои инструменти, които са много важни за индустрията, като например системата за споделяне на риска или съвместните технологични инициативи, които произходиха от европейските технологични платформи по силата на шестата рамкова програма. Независимо от всичко, въпреки тези потенциални ползи, участието на бизнеса намалява през последните 15 години. Тенденцията към намаление продължава от четвъртата към петата и шестата рамкова програма. Процентите съответно са 39-31. 31% в шестата рамкова програма. Участието на частния сектор в седмата рамкова програма е само 25%. Трябва да се опитаме да разберем какви са причините за това положение – Искам да опиша в началото трите конкретни области, които ни създават проблеми и които ни притесняват. На първо място сложни правила за участие, които отнемат много време. На второ място осреднените разходи за персонала и голямата бюрокрация, както беше споменато от колегата и всъщност бюрокрацията, това е третия елемент, това е нещо, което е, стана ясно, че се дава проблеми по силата на съвместни технологични инициативи. Всички тези области всъщност са, са в разрез с тенденциите в бизнес общността. Искам да ги опиша една по една въпреки някои подобрения между 6-та и 7-та рамкова програма, като създаването на фонда за гарантиране на участие, има проблеми свързани с невъзстановяването на суми. Програмата предвижда много сложни правила за участие, които отнемат и много време за изпълнение – Основните проблеми на бизнеса са следните. Сложни правила за участие, твърде голям брой инструменти, дисбаланс между броя на академичните и промишлените оценители, тези, които идват от научните кръгове и от промишлеността, липса на хармонизация при прилагането на правилата на общността и принципите и произвола при тълкуването на мандата на служителите по проекта. На второ място идват осреднените разходи за персонала. Този проблем се появява наскоро и компаниите в Европа започват да се притесняват все повече и повече във връзка с него. Повечето компании действат в глобален мащаб и трябва да имат системи за счетоводство, които са последователни, за да отговарят на международните стандарти за счетоводство и за инвестиции. Въпреки това, по силата на новите правила в седмата рамкова програма, компаниите са изправени пред някакви уникални счетоводни изисквания които не отговарят на съществуващите системи за счетоводство. Притесняваме се от новите показатели на комисията. Тя казва, че няма да приема така наречения централен или центриран разход. допълнителните разходи, свързани с административното бреме, могат да доведат до натрупване на разходи от повече от 500 хиляди за всяка една компания. Определянето на средните разходи от юни 2009 година от страна на комисията не отговаря реално на разпоредба 117 и 118 от решението на Европейския парламент от април 2009 година и всъщност по този начин нещата стават по-лоши, отколкото шестата рамкова програма. Третата проблемна област е изключителната бюрокрация в съвместните технологични инициативи. Всъщност имаме много какво да научим, тъй като проблемите се повтарят от предишните рамкови програми. Създаването на петте настоящи инициативи, като цяло е много голямо постижение и всички участници са твърдо решени да ги превърнат в нещо успешно. Само, че трябва да има сериозно подобрение преди да се създават нови инициативи. Господин Дотрия ще представи съвместната инициатива Clean Sky. Аз искам да поговоря пък за съвместната технологична инициатива Артемис, в която аз участвам лично. Всъщност моите коментари са свързани с ЕНИАК. Още една инициатива в сферата на комуникационните и информационните технологии, която се занимава с наноелектронните технологии. Участието в всяко едно от тези публично-частни партньорства включва и комисията, както и около 20 държави членки. Всяка една от тези технологични инициативи се осъществява въз основа на член 171 от договора. Този обаче член никога не е бил използван преди за създаването на публично-частни партньорства в сферата на научната дейност и това обяснява отчасти защо тези съвместни инициативи в сферата на ИКТ през последните три години изпитват сериозни трудности, въпреки че има тясно сътрудничество между различните участници. Освен това, тези съвместни предприятия, тези съвместни инициативи се създават по силата на устава за създаване на орган на общността. Това означава, че ще се прилагат финансовите разпоредби на Европейския съюз и разпоредбите за персонала. Това води до много сложни процедури и сериозни забавяния, когато трябва да се пусне в действие едно такова съвместно предприятие или инициатива. Стигам до препоръките. Трябва да има опростяване не само за съвместните инициативи, но за цялата седма рамкова програма. Бизнес Europe препоръчва следното. Да се опрости документацията и количеството информация, която трябва да се предоставя за участие, да се намали броя и размера на официалните документи, да се скъсят сроковете за плащанията след представянето на отчетите за проектите, особено за МСП, тъй като Трите месеца са твърде дълъг срок за окончателните плащания, да се гарантира ясно разделяне на годишния бюджет по тематични приоритети и когато е възможно за всеки един търг или тръжна процедура и освен това да се управляват, ако е възможно, по-лесно съветите, които управляват проектите, както и да се направят рамковите програми по-достъпни за МСП, като се въведе отделна категория на асоциирани партньори. Това нещо беше част от петата рамкова програма. Настоящите проблеми с осредените разходи за персонала трябва да бъдат решени Искаме да има решение, което да се свежда до временно приемане на осреднените разходи за час работа. Това може да помогне значително за определяне и за управляване на проектите по един економичен начин. В средносрочен план тълкуването на комисията на финансовите разпоредби от седмата рамкова програма трябва да бъде преразгледано и да има по-ясни параметри е, по силата на член 117 и 18 от резолюцията на Европейския парламент е, от април 2009 година, която призовава комисията да не задължава компаниите да се отклоняват от е, широко приятите бизнес практики. Настоящата институционална система изглежда е парализирана от политическата необходимост да се избегнат рисковете, вместо те да бъдат управлявани по един добър начин. От економическа гледна точка разходите, свързани с рамковата програма, надхвърлиха предвиденото и има сериозен риск тези разходи да се увеличат, когато дейностите по управление на комисията на съдната рамкова програма бъдат прехвърлени на външен изпълнител, на други органи, например изпълнителни агенции, технически инициативи и така нататък. Има сериозни затруднения, свързани с упростяването на финансовия регламент, Например, настоящото отношение, което може да бъде определено като нулев риск, нулево доверие, може да произхожда от общностния регламент за назначаването на служители, само че това не е добро на практика. Мисля си, че комисията трябва да положи всички усилия за намаляване на бюрокрацията. Всъщност тези 2%, за които говори предишния оратор, няма да ни помогнат много. Имаме нужда от поне 50% промяна в начина по който се начисляват и ощетоводяват разходите. Трябва да има сериозна промяна – Финансовия регламент изглежда не е пригоден за публично-частните партньорства. Всъщност в финансовия регламент въобще не се споменават тези партньорства, затова финансовия регламент трябва да бъде променен. Трябва да позволи той създаването на подобни структури на съвместните инициативи, без те да имат статута на общностен орган, макар че общността допринася за бюджета. Ново приятия договор въвежда подхода на Европейския съюз към научно-развойната дейност, като идеята е да се постигне една европейска зона на научна дейност, която научни работници, хора от университетите, хора, които се занимават с технологии, могат да пътуват свободно по този начин се насърчава европейската конкурентоспособност и възможност за действие. Призовяваме всички европейски институции да приемат един подход, който да е толерантен към риска и ако това стане максимално бързо, всичко ще е много по-добре. Благодаря. Благодаря ви много и за точността, не само за информацията, за всичко, което споделихте с нас. А сега ще дадем е, думата на Ерик е, Дотри или Дотриат, може би би трябвало да е, произнесем името. Така, е, той ще говори за съвместните технологични инициативи и ще се съсредоточи най-вече върху съвместната инициатива Clean Sky. Господин председател, с ваше позволение, с ваше позволение ще говоря на френски. Аз ще е, говоря на френски, макар че английският е езикът на Clean Sky, но слайдовете, които ще ви покажа, са на английски. Целта на това изслушване няма за цел да навлизаме в подробностите на Клинсайт. Най-напред искам да разгледам няколко аспекта на тази инициатива. Ние сме създадени възоснова на платформата АКАРЕ в която влизат летища, а каре има два аспекта екологичен и контролиране на шума. Clean Sky, без да навлизам във всичките му цели се полага усилия индустрията да съкрати 80% на емисиите на азотен окис. Благодарение на научните изследвания тя осъществява различни дейности, в авиацията. Сега да видим оперативната страна на АКАРЕ, клинска е обществено-частно партньорство. Това е съвместна технологична инициатива, общо пред, съвместно предприятие, създадено през, за срок от 7 години през 2008 година. Както виждате, ние сме интегриран технологичен демонстратор, който фаща различни видове самолети, хеликоптери. Имаме технологичен оценител, вътре влиза научен модел, който ни дава възможност да водим независима оценка на различните проекти, също така и да правим добра оценка на постигнатото. Имаме 6 оси, които се осъществяват от двама индустриални лидери. Няколко думи за общественото финансиране и неговото подразделение. От една страна Имаме лидери, които отбелязах, също така лица свързани с тях. Това са малки и средни предприятия, университети. Тези две категории обхващат членовете на Clean Sky, които участват в програмата за целия и срок. Днес брой на членовете са 84. Те са групирани в кластери в третата категория партньори се избират възоснова на обява за предложения за сключване на договори по 2-3 години. И когато говорим за обществено-частно партньорство, очевидно е, че финансирането 50% от финансирането от обществения сектор. Имаме обаче общо управление, което се осъществява от управителния съвет. Там се представляват 12 индустриални ръководители, плюс Европейската комисия, плюс 6 свързани лица. Европейската комисия има право на вето. Управленският екип на съвместното предприятие осъществява координационна дейност и то може да стане автономно, ако Генералната дирекция в комисията потвърди, че са спазени условията. Сега искам да се върна на една хубава картина. Clean Sky е общностен е орган на общността. Той е предмет на финансовите регламенти и изискванията за съответните изисквания за служителите. Изграждането на Clean Sky до преди няколко месеца се характеризираше с доста голямо натърпение от страна на индустрията. Тя, според индустрията, процесите за взимане на решение от страна на комисията са много тромави, но, разбира се, не трябва да горим а, Юргана заедно с Балхата. И трябва да сме наясно, че нещата не са лесни. Изграждането на организацията е едно нещо, функционирането е съвсем друго. Съвместната технологична инициатива е много положителен фактор и това е организация, която трябва да се използва максимално добре. Първата обява за предложение беше пусната и на тази основа бяха възложени договори. Натъкнахме се на сериозни бюджетни проблеми. Трябваше да назначим хора за, за изпълнителния екип. Работната група, създадена от комисията, е, включва представители на индустрията. Преди края на декември те би трябвало да представят препоръки за бъдещето на това обществено-частно партньорство. Всичко това показва, че днес би трябвало да можем да гледаме спокойно на бъдещето. Би трябвало да кажа няколко думи за качеството на оценката на осъществявана от съвместната технологична инициатива. Тя се осъществява от изследователски центрове и всички онези, които работят с Европейската комисия. Това е е, окоръжаващ е, сигнал за бъдещето. Съвместното предприятие обединява частни и обществени партньори. Също така ние обединяваме различни традиции. Ние участваме пряко в работа с гражданите, защото става дума за различни типов, за различни видове е, шумове, например, от самолетите, които са важни е, за всички нас. Ако партньорството функционира добре, то би трябвало да е, направи повече от, да осъществи повече от първоначално заложените цели. Не знаем как ще изглежда в последствие, но разбира се, и в миналото сме имали трудности. Онова, което ни спира е регулаторната рамка. В условията на риск риска това, тази организация да се окаже твърде странна, нормалният рефлекс е да предприемем нещо, което е по-нормално. Въпросът днес е по-скоро кое може да попречи на бъдещото функциониране на тази организация сроковете за назначаване на нови служители, които са необходими за работата, на процедурите за обява, за нови обяви, липсата на гъвкавост в бюджета и в, кор... в основата на всичко е дългата процедура по взимане на решения. Новият изпълнител, новият изпълнителен директор е от индустрията, но той е работил и в обществен орган. Аз имам кратък опит в Европейската общност. И аз проявявам очудване от много неща. На първо място, разнообразните мерки, разнообразните проверки, контролът, е също така и натърпимостта към риска. Никой не, няма да успори това, че е, трябва да се борим с, с измамата, трябва да се грижим за е, това да има отчетно, само че всичко трябва да бъде с е, мярка. Е, когато се търси прекалено детайлен подход към контрола, тогава започваме да губиме от от, погледа си целта, за която сме създадени и целите, които преследваме. Поня... Също така го споменах за нетърпимостта към риска. Стремежът е към нулев риск, а това води до застиналост. Всички се стремят да ограничат своя риск и това се превръща в основното им занимание. А това застрашава бъдещата ни дейност. Също така, понякога се отдава повече време на отделните бюрократични процедури, отколкото да се направи така, че е, вложените средства да доведат е, до възвръщаемост. Е, цялът, всичките усилия за намаляване на риска водят до това, че не се върши унази работа, за която е замислена организацията. Всички дейности в индустрията са насочени към това да се осигури спазване на процедурите, което намалява ефективността. Много е трудно и в индустрията всички нормативни действия, дейности спъват, в крайна сметка, ефективността. Индустрията има известен опит. Е, идеята за контрол не и е а, чужда, просто защото се грижи да изразходва средствата си както трябва. Само, че Clean Sky трябва да иска да бъде едно истинско обществено-частно партньорство, защо трябва да се различаваме от идеята за бизнес as usual? Не можем да прилагаме механично едни правила, без да се води дебат. Също така, аз бих искал да се да се приемат процедури, които да способстват за развитието. Освен за костенилостта на правилата, трябва да добавим и начина по който се прилагат те. Непрекъснато се определя, се приемат нови нива на контрол. Всичко това се отнася не само в Европейската комисия и нейните генерални дирекции, това е свързано и с една политическа култура. Какво се очаква от нас да си свършим работата? или пък просто да спазваме всичките процедури. Също така трябва да се помисли за облегчаване на структурите, за да се повиши ефективността. И както казаха го взорившите, научната дейност не може да бъде без никакъв риск. Трябва да се допусне определен риск в научната дейност. И за да резюмирам и за да приключа, трябва да се ангажираме за амбициозно осъществяване съвременната технологична инициатива. Да се идентифицират ясните приоритети, като отчитаме, че спазването на изискванията са само една предпоставка. Това е, което очаква Clean Sky. Благодаря ви за вниманието. Äh, благодаря ви нещата се продължиха, но затова пък получихме много съществена информация. Комисията и съветът също са тук и присъстват и участват в нашето изслушване. Те също ще желаят да вземат думата за това. Молбата ми към колегите е да бъдат много-много кратки. А, трябва да изслушаме и колежката Ек накрая също. Госпожа Кавалио, първо. Благодаря много, господин председателю. Благодаря на ораторите за интересните презентации. Нека да подчертая едно нещо. Оценката говори за процедурата, а не за съдържанието на научните проекти. Трябва да създадем атмосфера на доверие, трябва да променим финансовите разпоредби, защото много от процедурите защитават самите служители. За бъдеще искаме да създадем европейска област на научна дейност европейско научно пространство. Един от ораторите спомена член 171, но имаме и 169, където се говори за съвместно изпълнение между държавите членки и комисията. Процедурите са много дълги. Две години отнемат те, така че не можем да създадем нещо добро възоснова на член 171 и 169 имаме нужда от нови разпоредби, стабилна основа, трябва да променим финансовия регламент. Съгласна съм с два коментара. Трябва да има по-малко да няма такова дублиране на програмите, защото има много осложняване с такъв голям брой програми, а пък сроковете са малки, понякога се дават 10 дни, пък има нужда от около 2 месеца поне. Тук има нужда от подобрение. Благодаря, господин Корера де Кампус. Сеньор президент, прия комплиментар орадорс. Благодаря, господин председател. Благодаря много на всички докладчици и ги поздравявам за много откровените и отлични доклади, които изнесоха. Не сме и очаквали нищо друго, защото културата по отношение на информацията и информираността по тези въпроси до този момент е, някакси не бе така е, положителна, но ето, че забелязваме промяна. Вие говорихте за бюрократичните пречки, за това, че се чувствате онеправдани или най-малкото в една неизгодна позиция, след като сте задължени да се борите с толкова много бюрократични спънки. Със сигурност е, не става дума само за отделни трудности, става дума за това, че тези трудности постепенно създават впечатлението за несигурност. И да, ето, че говорим за тези неща, но очевидно до този момент не е направено достатъчно. Е, извършват се проверки, има вътрешни одити, има финансови проверки, е, за да се направи опит най-малкото да се е, провери доколко е, нещата съвпадат с е, законовите изисквания, но ето, че голям напредък е, не установяваме. Повечето от нас желаят, в крайна сметка, бюрократичните спънки да отпаднат, но времено си даваме сметка, че без бюрокрация не може, тя е важна. Очевидно се нуждаем от е, промяна на правилата на играта, но те като че ли и твърде често се променят. Ето, че е, трябва е, да променим нещо, но промяна имаше в крайна сметка наскоро. От честата към седмата е, програма в преходния период ние направихме изменения, а ето, че отново сега е, говорим за изменения към, е, по пътя към осмата програма. Да, би трябвало в крайна сметка да се акцентуира върху съществените моменти, върху тези, които са важни от съдържателна гледна точка. Необходимо е и съответната форма на обучение, форми, бих казал. Да, големите изследователски институти не могат да разчитат единствено на на външен а, одит, на външни проверки. Те би трябвало да изградат някакви собствени структури и процедури за вътрешна проверка, за вътрешен контрол. Но това естествено може да стане единствено, ако има установени правила и те са известни. Благодаря. Следващият оратор. Господин Вагнер. Благодаря, господин председател. Аз също ще поздравя всички докладчици и ще им благодаря за изказванията, които бяха много-много разумни, много добре аргументирани. И те се отличаваха с политическа насоченост, която наистина заслужава похвала. Ще се спра на един аспект, е, който не бе засегнат е, достатъчно в е, рефератите, които изслушахме. Мисля не за бъдещето, не мисля за бъдещите програми, рамкови програми. Ние е, все пак сме парламент, който би трябвало да мисли за настоящето най-вече е, и да не отправя чак толкова мечтателен поглед към бъдещето. Говорим за връзката между изследванията и бизнеса. За да се получи е, конкретен резултат от изследванията, от изследователската и развойната дейност, това е много важно. Европейските граждани биха желали е, изследователските програми да водят до конкретен резултат. Мисля не за изследвания, които стоят близо до производството, мисля за фундаменталните изследвания, които не винаги е, така, по общо мнение водят до някакъв конкретен видим резултат, но те са особено важни. Изследванията на европейско равнище, които не бяха така пряко свързани с производството, а бяха по-скоро фундаментални изследвания, но бяха поощрени от е, и подпомагани от европейския бюджет, е, бяха особено важни. Е, спомнете си за тях. Спомнете си и за критиката на чистия разум. Да, бяха критикувани, но Естествено, че трябва да можеш да изследваш, да проучваш, да бъдеш критичен, но в никакъв случай не бива да изследваш заради самото изследване и то да не води до някакъв конкретен резултат. Госпожа Готиерес. Благодаря, господин председател. Да, благодаря е, много, на, особено на тези от нашите гости докладчици, които съвсем ясно формулираха проблемите, защото ние всички знаем, че бюрокрацията е прекомерна, че структурите много често са негъвкави и че най-вече малките изследователски центрови институти не могат да се адаптират, не могат да се нагодят към тази огромна и смазваща ги бюрократична система. Необходима ни е, е по-гъвкава система, необходима ни е по-прозрачна система. Имам няколко предложения. Да, е, нашата португалска колега Мария е, е права, че нещата трябва да се свържат и с е, бюджетния регламент, е, с бюджетния правилник. Но независимо от това, че изискванията бяха е, така засилени, е, бяха по-строги и от страна на парламента и на сметната палата, нещата не стават по-добре. Напротив, е, е, и в този случай ние като депутати от Европейския парламент би трябвало да кажем нея е кулпа. Извинете, може би трябва да се върнем малко назад, да направим крачка назад и да опростим нещата. Необходимо ни е, е повече пространство. Би трябвало да завъртим кранчето в обратна посока, така че истински да потече силна струя вода не бива в никакъв случай да търпим една такава ситуация, в която никой вече да не вярва на никого. Недоверието не води до нищо. Сметната палата и нейните служители, които всяка сутрин потеглят към някакъв университет, влизат и така, създават несигурност и неувереност у хората, а като че ли няма пряко видим положителен резултат, би трябвало също да ревизира малко поведението си. Да, естествено, че трябва да има контрол, трябва да има проверка, но да искаш да съвсем точно и прецизно да проверяваш всяко евро, всеки цент в рамките на изследователските програми. Това е просто невъзможно. Не бива да се прави. Да. В рамките на седмата изследователска програма са допуснати грешки. Да, не можеш да използваш еднакво, така да се каже, точни и строги изисквания по отношение на изследователските центрове и институции, така както към е, предприятията, които строят пътища. Европейския съюз е, не поема с удоволствие риск, предприятията също не. Но в рамките на изследователската дейност така се приема, че риск трябва да има. Да. Съветът ще взима днес решения, включително и за съвместните програми. Много от тях са чудесни. Да кажем, свързани с историческото наследство по предложение на Италия. Става дума за културното наследство. Обаче решенията се взимат от е, служители, които нямат никаква идея за това културно наследство. Спомнете си за Леонардо да Винчи за тази програма. Господин председател, казва господин Рубих, да, наистина е, днешното изслушване показва, че трябва да действаме с Евростар, е, е река ние постигнахме добри резултати. Съвета също има добър опит. Така че има възможности за едно по-опростено електронно регистриране, а и за много други е, възможности е, можем да говорим за улекотяване, за упростояване на процедурата, така че това е пътят. И по този начин можем да економисаме и време, и усилия на администрацията и средства. Това, което специалистите по одит е, предлагат е много разумно. Е, във връзка с опростя... опростяването на административната процедура. В никакъв случай не бива да се постига дублиране на дейностите. Необходими са кратки срокове, ефективност, ефикасност на дейността и от гледна точка на финансовите средства трябва най-вече да следим за скоростта, бързината, ефикасността и готовността за поемане на риск. Ето това са основните моменти. Благодаря ви. Следващият оратор. Госпожа Рия Рамадоре. Благодаря. Аз също бих желала да благодаря за това изслушване, което е изключително интересно. На една критична бележка имам. Би било още по-добре, ако имаше и жена докладчик, ако бяхте поканили и представител на другия пол на президиума. Да, наистина, съвсем конкретни теми е, бяха обсъдени, засегнати, които са от е, огромно значение за университетите. Аз се присъединявам към тези колеги в парламента, които смятат, че културата на доверие е всъщност висшата форма на култура, към която трябва да се стремим. При подготовката на седмата рамкова програма ние тук в Европейския парламент наистина положихме максимални усилия този елемент да бъде включен, но не успяхме. Но това стана ясно от е, докладите, които изслушахме. В е, нашата комисия ние сме се сблъсквали с същите проблеми, за които вие говорите и които проистичат в крайна сметка от липсата на достатъчно култура на доверие. Няколко въпроса ще задам. Какво смятате вие като докладчици за фундаменталните изследвания. Как би трябвало да бъде организирана тази дейност? Какъв би трябвало да бъде приноса на фундаменталните изследвания? И още е, нещо, един втори въпрос във връзка с TTIs. Това са технологични инициативи, най-общо казано, за които можем да говорим е, с часове. Благодаря много на е, господин Детре, който особено по отношение на Скай бе много-много критичен на времето, а също и по отношение на останалите технологични инициативи. Публично-частното партньорство, PPP, то би трябвало да е подчинено на осъществяването на първоначалните цели – във връзка и с прозрачността, с формите на участие, с оценката, с последователността на действията и отстраняването или минимизирането на бюрократичните спънки. Ние в комисията сме обзети от доста съмнения и колебания Относно тази проблематика е инициативата Clean Sky е, като че ли не бе е, е, така, достатъчно подкрепена може би не само заради бюрокрацията. Трябва да търсим и други форми, не само публично-частно партньорство. Кажете ни нещо по същината на проблематиката, моля. Ние бихме желали да чуем е, позицията и на останалите докладчици именно по този проблем. Господин Хофер. Благодаря, господин председател. Благодаря много на докладчиците за изключително прагматичните е, предложения на господин Палесен. Те много ми допаднаха. През последните месеци аз се информирах е, в по-големи или по-малки изследователски центрове и институти, защо не участват в подобни инициативи, програми и е, без изключение всички посочиха осложнената бюджетна процедура. Някои от колегите говориха вече за това. Контролът е наистина е, необходим и може да бъде нещо положително, но не бива да се прекалява. Е, контрол е необходим, защото става дума за парите на дънакоплаците и защото ние трябва по някакъв начин да следим за това как се изразходват тези пари и да даваме отчет на нашите избиратели. Но също времено е необходима мярка. Чувството за мярка като че ли понякога ни обягва. Е, представителя на Бизнес Юруп, него ще помоля да ми отговори на следния въпрос. Господин Палесън говори за това, че някои от правилата, които са приети, за да защитат интересите на малките и средните предприятия, в крайна сметка на практика водят тъкмо до обратното. Е, вашето становище би ме интересувало много. Вие представлявате Бизнес Юроп. И още един въпрос. Е, целите, които Европейския парламент е пост... си е поставил, за да участват и малките и средните предприятия в е, средствата и в е, финансите за подпомагане на изследователската програма, дали тези цели се изпълняват. И още един трети въпрос. Тук бе направено предложение да се организира нещо като кръгла маса между отделните институции и е, нашата комисия, за да се поработи върху новите разпоредби правила и регламенти. Останалите докладчици подкрепят ли е, това предложение? Благодаря ви, колегата Толиан. Е, Благодаря, господин председател. Искам да повторя, да се присъединя към благодарностите е, към е, ораторите за тяхната яснота и задълбочения анализ. Мисля, че стана пределно ясно, че взаимоотношенията между съдържанието на проекта и оценката на неговите резултати не съответства на продължителността, не, не са несъразмерни по отношение на продължителността на процедурите и процеса взимане на решение. Тъй като има несъразмерност между целите и методите, онова, което наблюдаваме, е излиза извън контрол. Така че ние трябва да поемем с нас отговорност. И за това искам да ви попитам, ако трябва да променим приоритетите си, какво би, какво би било вашето предложение? Можем ли да направим една истинска оценка на качеството на, на резултатите. Миналата седмица бях участвал в Италия а, на Ден на научните изследвания, организиран от а, организации. Там анализирахме участието на бизнеса, но искам да помоля първия оратор. Той говори за пускането на обявите за търг по едно и също време, за да могат учените да планират. Да, това би, бил, това би създало повече сигурност и предвидимо за научната общност, ако знае кога ще бъдат е, обявени търговете. И яснотата е много важна за евентуалните участници. Благодаря. Искам да благодаря на всички участници за ясно изразената позиция. Е, не можем да не сме разочаровани от това, че проблемите в седмата рамкова програма са известни от 2007 година. Имаше един междинен доклад, в който бяха представени трудностите и проблемите, които ще създаде бюрокрацията. Онова, което представиха ораторите днес, показва, че съществуват системни проблеми. Господин Паленан ни каза, че не се обръща внимание на резултатите от изследванията и акцентът е поставен върху бюрокрацията. И това, което е много важно, има възможност за произволно тълкуване, тълкуване по осмотрение на правилата и резолюциите на Европейския парламент. Казват ни, че оценителите на комисията правят това тълкуване по субективен начин. Ние сме изправени пред една реалност и това, тази реалност е, че стратегията на, от Лисабон се проваля. Една от причините за успех на Лисабонската стратегия е бюрокрацията. и господин Еснер говори за съвместната технологична инициатива. Повечето усилия са насочени към а, въпроси, свързани с процедурата и много малък процент от проектите водят до някакъв конкретен резултат. Всички световни проучвания, които са публикувани, както проучването, поръчно през 2007 година за тенденциите до 2015 година, както и американските проучвания, говорят за това, че Европа губи в съревнованието е, в областта на изследванията. Аз мисля, че това би трябвало да ни притеснява. Малко ми напомня, е, когато говорим за бюрокрацията, ми напом... ми напомня малко кавка – Струва ми се, че онова, което би трябвало да ни притеснява е липсата на доверие. Да липса на доверие, което се вижда в... което прозира от, тази, от тези регламенти. Мисля, че трябва да направим всичко възможно да се възстанови доверието. Благодаря ви, скъпи колеги. Независимо от това, че Времето, с което разполагаме е много малко. Ще помоля представителя на е, шведското председателство да вземе думата. Аз много-много е, му благодаря за това, че днес той е тук е, и мисля, че ще изслушаме с интерес всички неговото изказване. Благодаря, господин председател, Благодаря ви за този навременен и изключително информиращ дебат. Всъщност това въобще не е мини изслушване. Според мен си е голямо изслушване по много важна тема. Работата в съвета няма да приключи в рамките на шведското председателство до 1 декември, така че мога само да гадая какво ще стане, какъв ще бъде изхода по отношение на упростяването. Искам обаче да добавя някои неща, свързани и с последиците от прогнозирания от мен изход от съвместната работа с парламента. Предположение номер едно. Ще има силна подкрепа за плановете, които комисията ще оповести следващата година, чрез едно съобщение за опростяването. Няма никакви съмнения за това. Втората ми прогноза е, че ще има съвсем скоро коментар от страна на комисията и от съвета относно това, че трябва да има силна подкрепа от страна на държавите членки в тази област. Защо? Защото говорим за много специфични неща. Това е научно-развойна дейност. Все пак, нека да не се заблуждаваме. Има много колеги в държавите членки, които ще изтръпнат пред сложността на тази материя. Знаете колко неща се включват, колко различни неща се включват в темата за научната дейност. По отношение на подхода за толеранс към риск и насърчаването на доверие, ще подкрепим този подход. Да се надяваме, че няма да се стигне пак до прекомерна бюрокрация. Надявам се да има конкретни практически резултати. Не става въпрос само за вида на нормите и разпоредбите. Става въпрос за тяхното приложение. Те засягат всички управленски нива, включително и съвета и парламента. Трябва да се запитаме какви сигнали изпращаме към комисията, към изпълнителния орган, който носи отговорност за тази дейност. Самия вид, самото съдържание на правилата е важно за онези, които се занимават с конкретната дейност. Трябва да убедим самите себе си, нашите колеги, колегите в другите области, както и средствата за масова информация, в това, че има нужда от е, това да се поеме в една конкретна посока, надявам се, че в началото на следващата година ще има анализ на ползите и разходите, свързан с разпоредбите и нормативната основа за настоящата рамкова програма. Не става въпрос да задълбаваме в подробности, само че има сериозна подкрепа за нещо подобно и то трябва да стане реалност, ако искаме да постигнем напредък в тази толкова сложна област. Може би трябва да се опитаме, и така ще приключа, да приемем идеята на Кристофър Хъл – а именно да седнем около една маса трите основни органа, които отговарят за рамковите програми. Може би можем да създадем някакъв етичен кодекс, кодекс за поведение, не става въпрос за 6 месеца, става въпрос за 6 години и трябва да има ясни политически сигнали за това каква ще бъде нормативната уредба. Благодаря ви. Да се обърнем сега и към комисията, госпожа Делаторе. Желаете ли да вземете думата? Имате я. Thank you very much, Chairman. Благодаря много. Ще бъда кратка, защото знам, че нямаме време. Благодаря, че ни дадахте възможността да участваме в това много интересно слушане, което е много полезно за комисията. Опростяването е приоритет и за комисията. Това е въпрос на оцеляване. Ние много държим на това начинание. Комисията има намерение следваща пролет да представи съобщение за упростяването. Както знаете, комисията, чието мандат изтича, смята, че за една от основните и цели е постигането на освобождаване от отговорност за бюджета. Също така е, има, смятаме, че трябва да има въпрос, че трябва да има баланс между процедурите, контрола и ефективността. Е, също така и процента за грешка до 4%. Някои примери за предимствата и недостатъците прилагането на твърда сума, което се насърчава от Сметната палата. Недостатъците в изпълнението на изискванията на комисията за осреднените разходи за персонал са свързани с равновесие. Резолюцията на парламента настоява комисията да не преизчислява е, средствата за шеста рамкова програма. Ние работим по изпълнение на тази резолюция. Да не забравяме, че парламентът приветства намаляването в е, процента на грешките в от 8, малко повече от 8 през 2006 до малко повече от 2% през 2007 година. Основна част от този резултат се дължи на кампаниите за одит. Бяха отправени сериозни обвинения към комисията Искам да кажа ясно, че комисията не е променила тълкуването на правилата. Въпросът е, че тя засили дейностите по одит и колкото повече се анализират проекти, толкова повече въпроси възникват. Второ, дори ако комисията е направила плащания, и те се подписват от двама служители. Споразумението за отпускане на средства предвижда определен период, защото много от набелязаните проблеми в хода на одита не, не могат да се, да се забележат само в отчетите. Така че комисията търси просто допълнителни данни. Исках да кажа това много ясно. Както и да е, повтарям намерението на комисията да върви в посоката на упростяване. Това е въпрос за оцеляване. Някой каза, това е въпрос на доверие и жизненост на научната дейност. Разчитаме на бъдеща подкрепа на парламента в дейностите за упростяване на процедурите. Винаги сме готови да дойдем тук и да обсъждаме всички въпроси, които желаете да бъдат обсъдени. Благодаря ви. Едно принципно изказване от моя страна, съвсем кратко. Ние ще се занимаем много задълбочено с всички тези въпроси, за които стана дума, но не за да отговорим непременно на всички очаквания на комисията. Е, нещата са е, прекалено важни и ние носим своя дял от отговорността, така че не гарантирам, че ще отговорим на всички ваши очаквания. Да чуем сега докладчиците, след като чухме и въпросите към тях. Много ви моля, опитайте се в много-много кратко време да отговорите на това множество от въпроси. Благодаря. Мога да подкрепя голяма част от казаното от членовете на парламента. Госпожа Вера Мадурел, спомена, че дори и когато обсъждахме седмата рамкова програма, водехме подобни дебати и се опитахме да въведем подобрения. Има някои такива. Всъщност, още през 2005 и 2007 година в Европейския парламент говорих за липсата на доверие и липсата на търпимост към риск. Времето обаче не беше дошло тогава. Днес май стигаме до момента, когато могат да се осъществят промените. Имаш е, няколко въпрос, е, конкретно отправени към мен, към от страна на господин Бутикова. Каза се, че проектите не са достатъчно атрактивни за колегите от университетите. От друга страна, по отношение на малките и средните предприятия, там се очакват резултати. Мисля, че по отношение на член 53, ако не се лъжа, правилата за участие говори за това, че може да се участва без да се възстановяват разходите на МСП. 15% дали са реалистични? 15% за участие. Няма достатъчно МСП, които да отговорят на критериите. Затова мисля, че не е реалистично. Последният въпрос от страна на господин Бутиков. Дали ще подкрепим идеята за кръгла маса, за да се обсъдят а, разходите? Подкрепям тази идея. Благодаря. Господин Палесен. Кръглата маса е много добра идея и сме готови да я подкрепим. Мисля, че ние сме навлезли в една процедура, която вече налага съкръщаване на бюрократичните процедури. Политиците би трябвало да кажат, че това трябва да се направи от хората, на, които за това им се плаща. В лидерите не са тези, които сами трябва да дават решението. То, те трябва да възлагат задачи. Другият въпрос е свързан с взаимоотношенията между контрола и доверието. Възможно е да направим нова грешка и след 10 години да съберем и да кажем и доверието е... Прекаляваме с доверие, всеки си прави каквото искат. И тази сутрин, когато влязах да се къпя, както предполагам, че аз си помислих, че не искам а, вряла, вряла вода, само че не искам и ледена вода. Предполагам, че и повечето от вас, от вас искат това. Ето и, и в случая е така. Баланс между контрола и доверието. Трябва да видим дали може да има злоупотреби с доверието. В момента няма баланс. Контролът е прекомерен. Другото измерение е, че контролираме не това, което трябва да се контролира. Контролират се парите, което няма, не е проблем, но нямаме проблем върху резултатите. И когато аудиторите се подготвят за одитът те винаги предвиждат възможност а, за неблагополучие. Те винаги предвиждат възможности и предвиждат процент вероятност и, а, и мащаби на неблагополучията. Политиците са всъщност всъщност трябва да намерят начини да се премахне прекомерния контрол и да се отиде повече към доверието. А, трябва баланс и, баланс и между инвестираните средства и резултатите. Благодаря. Искам да отговоря на въпроса на госпожа Риал Мадорел. Искам да напомня, че Clean Sky е програма за научни изследвания, насочена към конкретни цели. Те са, координиран, те са координирани с въздухоплавателната промишленост. Това е единствения начин да се постигнат резултати, които могат в последствие бързо да, се, да влязат в производството, да се намали да се намали шума от самолетите и да се повиши тяхната енергийна ефективност. От тук и структурата на Clean Sky, която изисква хората да отделят време не само на бюрокрацията, но и на съдържанието. Що се отнася до начина по който върви работата, няма да го се спирам на това, тъй като не това е темата на нашата среща. Работата започна от членовете на Clean Sky в средата на 2008 година. Все още не можем да представим забележителни резултати но работата върви нормално, независимо от забавенията, свързани с началната фаза. Искам да посоча, че през юни бяха пуснати първите обяви, в резултат на което бяха отправени около 70 теми. Процеса на подбор беше осъществен през септември по напълно прозрачен начин мисля, че има обща воля да се спазват прозрачните процедури и ако говорим за бюрокрацията от една страна, трябва, не можем да не приветстваме прецизността на процедурите. В момента сме на път да приключим дейността с повече от 100 партньори и в края на месечието ще сме работили с нови партньори, малки средни предприятия, университети. Искам да спомена, че статистиката от първата обява показва, че от всички избрани партньори една трета са от малките и средни предприятия. Само по себе си това вече е добър резултат. Благодаря, господин Хъл. Благодаря, господин председател. Три коментара, ако ми позволите. Първо, подкрепата за някакъв вид кръгла маса ме окоръжава. Кръгла маса на трите основни институции, които трябва да се опитат да създадат обща рамка за управление и за одит за бъдещата рамкова програма. Надявам се, че това ще стане реалност и ще бъде един конструктивен процес. Втория ми коментар. Голяма част от проблема се крие от факта, че подхода за аудитиране на Европейската сметна палата е, е малко е, раздут. Всяка държава членка все пак разполага с някакъв вид сметна палата, опитах се да направя проучвания през последните няколко седмици. Разбрах, че няма национална сметна палата, която да е толкова строга по отношение на научните програми, както Европейската сметна палата. Може би, когато уважаемите депутати се върнат в собствените страни, могат да проверят дали това е така или не. Но това създава проблеми така или иначе на европейско ниво. И на, накрая не очаквах Клара Дератора да приеме факта, че комисията преопределя а, тези условия за участие, само че си мисля, че ако имаме нещо, което изглежда, върви и се държи като патица, значи е патица и така. Лена Ек има думата сега. Тя много дълго слуша и чака и е, сега ще й дадем думата. Благодаря. Много любезно. Всъщност, аз съм човек, който е попълвал молби за участие, получавал е средства и съм преминавала през одитна процедура, така че знам с какви трудности е свързано участието в научни европейски проекти. Знам за какво става въпрос. Тук говорим за европейска конкурентоспособност, как се конкурираме с други части на света, как създаваме блага, богатство и работни места в Европа. Всъщност, рамковата програма за научна дейност и иновации е една от е, един от основните елементи в постигането на тези цели – Знаем, че програмите не са толкова ефективни, колкото биха могли да бъдат. Това е просто част от опита да ги накараме да проработят по-добре. След 10 години ще има повече от 600 000 китайски учени, които са завършили в чужбина и повече от 300 000 индийци учени, които ще са завършили в чужбина. Това е част от предизвикателството. Седмата рамкова програма, съвместните инициативи, това е нашия шанс да изпратим човек на Луната, ако мога така да се изразя. Не искаме нашите космонавти да затънат в някакво блато. Трябва да се опитаме да разрешим бъдещите проблеми. Експертите тук, които са много добри и отлични експерти, очертаха много важни проблеми. Господин Палесен подчерта, че има повече от 160 хиляди души, които кандидатстват за финансиране. Това са много хора и става въпрос за нашата репутация. Ако винаги е толкова трудно да се кандидатства за финансиране, нашата репутация е страда. Така че много са проблемите. Чухме от представителя на ЕАРТО, че много от онези, които осигуряват голяма част от финансирането, се натъкват на сериозни проблеми, научните институти. Ужасявам се, когато разбирам, че има дела заведени срещу Европейската комисия от научни организации, дела свързани с одита. Ужасявам се, когато разбирам, че може да бъдете подложени на 6 отделни последващи одита. В крайна сметка става въпрос за европейски проекти, не става въпрос за доживотни присъди, например. Има стратегически инициативи, които можем да предприемем, за да допринесем за решаването на тези проблеми. Напълно съм съгласна с подхода за 50%. Напълно съм съгласна и аз съм чувала нещо подобно от научните и бизнес кръговете. По отношение на 60-те дни също съм съгласна. Срока, благодаря ви. Гледната точка на индустрията. Всички политически групи в нашата комисия искат да има по-засилено участие на индустрията и на малките и средните предприятия. Когато виждаме как индустрията се оттегля от европейските научни проекти, знаем, че това е ясен предупредителен сигнал, който трябва да бъде прият много сериозно. По отношение на съвместните технологични инициативи, много надежди заложихме. Те са от полза за всички, за участниците, за европейските граждани. Clean Sky, например. Тази инициатива се опитва да разреши за няколко години едни от най-сериозните проблеми в самолетната и самолетната индустрия и индустрията на аеронавтиката. Съвместните технологични инициативи трябваше да бъдат открити, прозрачни, упростени, ефективни и когато видя, че това всъщност не е така, меко казано, се възмущавам. Как да постигнем промяната? Имаме три институции парламента. Парламента вече е тръгнал по правилния път. С това изслушване ще имаме дебати за финансовия регламент, на лице са бюджетните въпроси. Ще обсъдим Лисабонската стратегия и стратегията след Лисабонската стратегия, само след няколко седмици. Бих искала нашата комисия да се занимае и с намаляването на бюрокрацията в научната дейност, защото мисля, че това ще залегне и в заключенията за стратегията след Лисабон. Знам, че комисария също е поел по съответния път. Ще има съобщения за упростяването. Знаем, че много неща трябва да бъдат направени още за седмата рамкова програма. Предвиждаме да има добри елементи в текста на съобщението. Ще има предприяти стъпки, има направени предложения, има известни постижения, но много още трябва да се направи съобщението за намаляването на бюрокрацията, упростяването е изключително важно за нас. По отношение на съвета, надявам се заключенията да съдържат нещо по тази тема. Господин Кирсебом сам създава текста, така че знам, че ще има нещо добро, което ще излезе от цялото това занятие. Моля ви обаче да прехвърлите темата и към финансовите министри, защото и те носят отговорност. Ще сведем проблема до вниманието и на съответните парламентарни комисии. Накрая искам да благодаря на всички, на участниците, на експертите, на секретарията, на председателя. Когато планирах това изслушване, предвидих едно заглавие, което да бъде «Ще убили бюрокрацията европейската научно-развойна дейност». Бях поставил въпросителен и си мисля, че сега в крайна сметка се вземаме с решаването на този проблем и неговото изкореняване. Благодаря. Благодаря. Една минута и поемаме в друга посока. Thank you very much. Thank you very much. Ja, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Скъпи колежки и колеги, онези от вас, които желаят да напуснат залата, могат да го направят. Надявам се, че ще го направят бързичко, за да можем да продължим с работата. Госпожа Риера Мадорел ще бъде докладчик по следващата тема. Yeah, yeah, yeah. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, können wir fortfahren? Скъпи колеги, можем ли да продължим? най-важният човек, който ни липсваше. Скъпи колежки и колеги, продължаваме по дневния ред. А именно, точката е диалог между университетите и бизнеса. Ново партньорство за модернизиране на университетите в Европа. Днес съвсем накратко ще навлезем само в темата. Докладчик е госпожа Тереза Риера Мадорел. Тя ще ни въведе. И моята молба е, колкото е възможно по-бързо, да приключим работата по тази точка, след това да преминем към следващата точка, защото и там имаме гостенин като докладчик. И така, Тереза. Благодаря ви, господин председател. Наистина, разполагаме с едно съобщение на комисията, в което става дума най-вече за дейността на форума като платформа за диалог между бизнеса и университетите. за да се реализират препоръките съдържащи се в съобщението на комисията от 2006 година, за да се създаде една по-тясна връзка между университети и предприятия, така че да, те да съгласуват по-добре е, своите изисквания е, и действия. Едните в рамките на производството, на пазарните условия, другите в рамките на обучението и учебните програми. Но миналата година бяхме изненадани от финансово-економическа криза. В условията на тази криза бе проведено едно заседание и следващото последва, всъщност в началото на тази година. Комисията много бързо реагира. Ние анализираме в момента работата на форума, за да преодолеем някои от е, затрудненията, по пътя му. Има предложения за подобряване на неговата дейност, за бъдещата дейност на форума. Има предложения за начина по който можем в бъдеще да осъществяваме сътрудничеството между двете страни университети и бизнес. В съобщението на комисията едва ли се съдържа нещо много-много ново по отношение на диагностиката на проблемите между университети и бизнес. Повечето от тях са добре известни. Още от съобщението на комисията от 2006 година говори се за новите учебни планове, които би трябвало да обръщат по-голямо внимание на конкретната полза и на практиката Говори се за подобрение на подвижността, на мобилността на персонала. Говори се за институционално управление от нов тип, с финансово управление от нов тип, което като цяло да бъде по-ефективно. Както казах, една голяма част от проблемите, които се посочват тук в новото съобщение, вече са ни известни, защото бяха част от предишните документи и съобщения на комисията. Да, става дума за един документ, който е много важен от гледна точка на бъдещето, на бъдещото развитие, за новите структурни форми на асоцииране – и сътрудничество между фирми, предприятия, респективно и университети. В една голяма част от изследването до този момент се поставяше въпросителен знак за едни такива нови форми. Говореше се за публикации, за участие в семинари и конференции, за лични контакти, за изпълнение на договори или изключване на договори между бизнес и университети. Тези неструктурирани пъти, е, пътища може би са много по-ефективни, по-положителни, отколкото структурираните, които са твърде стриктни, твърде неподлежащи на промяна или по-скоро трудно променяеми и негъвкави. Така че в рамките на университетските е, програми, учебни планове, би трябвало целите на обучението да се свържат с целите на изследванията в тази област. Би трябвало да се е, търсят върховите постижения в дадена област, да, се, е, да са насочени изследванията към иновации, да носят конкретен принос и когато се опитваме много стрикно да регулираме нещата, е, стигаме до свръхрегулация, която в никакъв случай няма да разреши проблемите ни. Има естествено проблеми между университетите и предприятията, които са не само на европейско равнище, те са най-вече на регионално и национално равнище в държавите членки. Така че е, нещата трябва да се свършат. Това е предложението. И културата на предприемачество, бизнес културата би трябвало да намери по-широко приложение в рамките на университетските програми. А не обратното университетската култура да навлезе в предприятията и да, се каже да се създаде една фирма, основаваща се единствено на научни, академични е, критерии и принципи. Ето това е един е, подход на комисията, който на мен ми допада. Смятам, че той е полезен и че всичко това би трябвало да намери вече конкретно приложение в е, програмите за сътрудничество между предприятия и университети. И тези програми за сътрудничество да облегчават трансфера на знания между фирми, и университети в едната посока и другата посока, естествено, която ще насърчи развитието на пазара, на бизнеса, научните програми. Би трябвало да включват именно едни подобни цели по отношение на своята изследователска и развойна дейност и естествено учебните планове и образованието. Но, господин председател, спирам до тук. Вие казахте, че трябва да бъдем кратки. Надявам се колегите да задават въпроси. Да, благодаря ви за краткостта. Господин Байшан и след това госпожа Ферера Мадора имат думата. Бъдете кратки. Тук се покриват много различни аспекти. Не искам да говоря надълго и на широко. Когато говорим за различните партньори, научно-изследователските центрове, университетите и така нататък, трябва да отчетем обмена на научен персонал между държавите членки. Говорим за студенти, за преподаватели, за научни работници, които се интересуват. Познавам много добре тази област. 35 години съм работил в техническия университет. И искам да поговоря и за нещо положително. Става въпрос за връзката между университетите и компаниите. В моята институция въведохме една система, според която студентите последна година, когато се подготвят за завършването си, подписват договор, най-вече с малки и средни предприятия, за сътрудничество. Това означава, че те един ден учат в университета, а останалите дни от седмиците работят в тези компании, малки и средни предприятия. Така те се доближават до реалния живот, до работата в компаниите. Това улеснява и компаниите, тъй като в много случаи след това те дават работа на лице, което е запознато с тяхната дейност. Много често, след като се дипломират, студентите продължават в тази компания. Важно е да има обучение на високо ниво. Когато става въпрос за висшето образование, много често прибягваме до това понятие. Става въпрос за докторски степени, например. Важно е да поставим ударението върху масовото обучение, върху качеството на традиционното обучение за всички, тъй като този елемент се пренебрегва, за разлика от други части на света, например. Благодаря, госпожа Готиерес Кортинес. Накратко, моля. Унгарския беше на Швеция. Yo creo que el primer problema que tenemos es de la representación. Благодаря, господин председател. Мисля, че първия проблем, пред който се натъкваме, е представителството в университетите. В момента съветът, който представлява университетите, всъщност ние имаме връзка с представители на ректорите, а не на самите университети. И може да се каже, че ректорите са унези, които прокарват своите приоритети. la relación universidad-investigación. Por tanto, hay que... Ако продължаваме по този начин, няма да можем да насърчаваме сътрудничество между двата сектора. Ето защо трябва да говорим за е, академичните резултати и да ги интегрираме в индустрията. Трябва ни реформа в данъчната област, защото Изследванията в едно предприятие са дългосрочна дейност и ако няма финан... фискални стимули, ми... колцина са предприятията, които могат да си ги позволят. Да речем, могат да се приемат няколко години без се плащат ДДС и други. Ако няма ако, ако няма а, стимули, просто няма да се осъществяват научни изследванията. А, научните изследвания са дългосрочна дейност и те и трябва а, економичните и фискални а, системи да отчитат този факт. Благодаря. Благодаря, господин председател. Според мен Документа на комисията не е амбициозен. Това е документ, който трябваше да използва всички натрупани опит във всички държави членки. Да, да се използва онова, което е направила Германия и Франция. На, комисията би трябвало да потърси повече информация за това, което наблюдаваме в Европа. Мисля, че следващото поколение програми би трябвало да имат за основна цел именно този триъгълник модернизиране на системата за натрупване на знания. Не само университетите но всички, но също така и изследователските центрове. Този документ би трябвало да бъде началото на ново поколение на, на водещите насоки. Благодаря. И така можем да приключим, тъй като последния записал се се отказа 11 януари. Ще бъде е, готов докладът на 17 вече ще е, можете да приключите с измененията, които внасяте. После ще го гласуваме на 22-23 февруари. 23 е, ще се гласува в Комисията по култура и на края април 2010 тук при нас, а, е, а, е, извинете, в пленарна зала. А сега? Заместник директора на Генерална дирекция околна среда, господин Дълбеке. Grüße Sie herzlich, bedanke mich, dass Sie много ви благодаря за това, че проявихте търпение и ни изчакахте. Ние се забавихме, но много ни се ще да разгледаме заедно с вас темата за прилагане на СТЕ, схемата за търговия с емисии, една тема, която много ни вълнува, по която работим много отдавна. Съответната комисия по околна среда също желаеше да участва в тази среща с вас. Разкажете ни, моля ви, какво трябва да направим. Благодаря, господин председател. За... Много се радвам, че съм тук и мога да споделя с вас актуална информация по напредъка по търговията за търговия с емисии. Ревизираната директива съдържа голям брой мерки за приложение. Много от тях са предмет на регулаторната процедура с контрол. Веднага след приемането на пакета Европейската комисия започна своята дейност и ще ги приеме в съответствие с графика, предвиден от директивата. Ще хвърля светлина върху пет мерки за приложение. Първото е за изтичане на въглерод. Първата мярка, а именно списъкът на сектори, и подсектори, които са изложени на опасност от изтичане на въглерод, след анализ беше проведено гласуване и парламентът сега анализира този текст. Списъка, така както е предложен от комисията по промени в климата, трябва да се приеме, за да може срокът от 31 декември да се спази. И ако всичко върви добре и парламентът даде своето одобрение, предвидено е приемането от комисията 23 декември изтичането на въглерод е валиден, валидно до 5 години в зависимост от списъка на предприятията, които трябва да удовлетворяват количествени и качествени критерии. Също така трябва да подчертаем, че това решение е, адрес... е адресирано към сценария от 20% съкръщение. Така че то подлежи на промяна преди 2004 година в светлината на споразуменията от Копенхаген. Два елемента могат да се оформят в Копенхаген в зависимост от ангажиментите, поети от различните страни. Могат да се променят данните за търговията и в хода на дискусията за реперите ние ще познаваме по-добре специалните квоти за сектори. Искам да повторя, че Европейският съвет преди 8-9 дни потвърди, че списъкът, във вида в който ви е представен, ще бъде преразгледан в светлината на преговори, международните преговори по промените в климата. Ако настъпят промени в списъка, възоснова на споразумението от Копенхаген, решение за това ще бъде взето от парламента заедно с съвета след Копенхаген. Това е, е за списъка с сектори за изтичане на въглерод. Вторият е, елемент е свързан с е, реперите. Много важно е определянето на амбициозни европейски репери или показатели за за предоставянето на безплатни квоти. Много от вас може би знаят, че подготвителната дейност върви добре и консултациите с заинтересованите лица се водят. Третият елемент е свързан с търговете. Това ще бъде основният метод за предоставяне на квоти до края на юни до година ние трябва да приемем регламент за продаване на квоти на търг. Предприемаме подготвителна работа. Бе, през август приключи консултация с заинтересованите страни в писмен вид. Резултатите от тази консултация са отразени в проект като регламент, обсъден с заинтересованите лица и държавите членки. Комисията сега разработва регламента с намерението да я представи по комисията по промяна в климата до януари-феврари 2010 година и след приемането от комисията по промяна в климата, парламентът ще разполага с 3 месеца за парламентарен контрол. Този срок ще даде възможност регламента да бъде прият от комисията през 2010 година, така както е предвидено в директивата. Четвъртият елемент, на който искам да се спра, е дейността на Комисията по защита на въглеродния пазар от злоупотреба. Отчасти във връзка с търга на квоти, Комисията прави преценка дали пазарът е достатъчно добре защитен срещу злоупотреба. Няколко служби на комисията, Генерална дирекция околна среда, предприятия и други си сътрудничат, за да намерят най-доброто решение. И също така е, има дискусии в Конгреса на Съединените щати, защото въпрос, свързани с надзора на пазар, сигурно ще станат част от бъдещото европе... американско законодателство. Комисията трябва да докладва пред вас и съвета до края на следващата година и всяко законодателно предложение, което е, Европейската комисия прецени, че е необходимо, ще трябва да премине през процедурата съвместно взимане на решение. Петата, пет, въпрос е свързан с улавянето и съхранението на въглерод. Както помните, предвидени са 300 милиона квоти и изплащането, предоставянето на тези квоти е все още е, е, е предмет на бъдещо решение. Необходима е технология, която да се разработи максимално бързо и през близките седмици комисията смята да приключи проекта и да го представи пред комисията по промените в климата. Ние смятаме да предложим общ европейски подход, който да балансира географските и технологични тенденции. Предвиждаме активно участие на Европейската инвестиционна банка. Господин председател, това са елементите, на които искам да се спра. Има и други много важни въпроси, но това са пете най-важни въпроси, които стоят пред нас – има въпрос свързани с наблюдение, отчетност, проверка, въпроси по които продължаваме своята дейност и те своевременно, работата своевременно ще бъде представена на вашето внимание. Това, което представих, е, по всяка вероятност ще събуди най-силното внимание от страна на парламента и на съвета. Ето защо исках да се спра на тях. Искам да ви уверя, че Европейската комисия полага максимални усилия, за да спази амбициозните срокове, които са ни наложени, но, както казах, ние ще положим максимални усилия да спазим, ако не всички, то поне повечето от тях. Благодаря ви, господин Делбеке. Много е важно нашата комисия да участва в тази дейност. Имаше известни проблеми, тъй като Комисията по околна среда настоява да, така да се каже, да е единствено компетентна в тази област. Когато говорите за климатични промени, естествено имате предвид най-вече е, работата на Комисията по околна среда. Но по отношение на търговията с емисии, ние трябва да участваме. Колежката Ниблер има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Далбеке за това, че е отделил време да се срещне с нас. Аз знаем колко активно работите вие във вашата генерална дирекция по темата търговия с емисии. Имам две общи забележки. Вие говорихте за 300 милиона за съхранението и улавянето на въглерод, за проекти, които са нови или ще бъдат възобновени. Съвсем конкретен е въпросът ми. Кой в крайна сметка ще вземе решението за това по кои проекти ще се отпуснат предвидените 300 хиляди? Е, кой ще направи оценката дали става дума за иновативни проекти и дали става дума за е, проекти по улавяне и съхранение на въглерод или проекти свързани с с, търгови... Е, с е, търговията с емисии. И така, един втори въпрос. В е, парламента се няма проблем, няма полски превод, превод на полски липсва. Само полски ли е проблемът? Да. Нещата вече се оправят. И така, е, един списък е, в е, за така, случаите на изпускане на въглерод. Хубаво би било да разполагаме с подобен списък за предходната година и той да бъде публикуван. И сега един конкретен въпрос към вас във връзка с подготовката на срещата в Копенхаген. Как, какво очаквате? Какви резултати очаквате да бъдат постигнати там? Естествено, става дума за една лична преценка, за която ви моля. Вие имате все пак контакти и с американците, имате много-много информация, имате много познания в тази област, така че ще бъде интересно да чуем какви са вашите очаквания. Последния път в е, пленарна зала чухме комисаря по въпросите на енергетиката. За това ще ви задам въпроса, ако се отпусне една конкретна помощ е, от комисията във връзка с е, проектите, ще можем ли в рамките на търговията с емисии, схемата за търговия с емисиите, да финансираме някакси и тези проекти по, в областта на енергетиката. Засягам този въпрос сега, защото това е инструмент, който в момента е на дневен ред. Може би има и други подобни инструменти, за които вие ще ни информирате. И още една последна точка. Тя се отнася до председателя. Да, благодаря ви, господин председател, за това разграничаване на компетенциите на Комисията по околна среда и нашата комисия. Ние е, винаги сме искали да участваме в е, една много по-активна форма е, във всичко, което се отнася до системата за търговия с емисии, но и околната среда също е настоявала да участва в е, тези проекти, както и ние имаме интерес към климатичните промени. Колегата Пипер, а сега по отношение на климатичните промени. В Германия има все повече изследователи, които смятат, че през следващите 10 години температурата няма да се покачва, а ще остане на това равнище. И че през следващите 10-20 години, независимо от това, че емисиите ще се увеличават, имам предвид емисиите на со 2 е, температурата няма да се покачва. Бих попитал господин Делбеке дали комисията е запозната с тези резултати от изследвания за които много се говори в Германия и какво мисли по този въпрос. Освен това, до януари и февруари 2010 година вие изложихте един съвсем конкретен график, който се отнасяше най-вече до нашата комисия, но, но на първо място може би до комисията по околна среда. Е, що се отнася до климатичните промени е, има един цял пакет, по който би трябвало да се постигне споразумение в Копенхаген. Федералният канцлер на Германия, което ви, госпожа Маркел, която винаги много се е, ангажирала с проблемите на климата, сега говори за някакво рамково споразумение. Смятате ли, че една рамкова спогодба или рамково споразумение не е едно твърде широко пространство, в което не могат да се постигнат конкретни ангажименти? Не смятате ли, че това, така да се каже, размива нещата? Може би имате някакъв план Б, е, ако наистина се стигне до сключване на рамково споразумение. Колегата Тикало, И след това ще чуем отговорите. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на нашия гост за информацията, която ни даде. Пакета за енергетиката и промените в климата не засяга само схемата за търговия с емисии. Там се говори и за ангажиментите, които са поели държавите членки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и в тази връзка искам да попитам следното. Какво ще кажете за финансирането на економиките, които трябва да не из... разчитат на високо ниво на въглероден диоксид или на нисковъглеродните економики? Какво ще стане с финансирането на тези предприятия, които трябва да продължат своето производство, но да намалят нивата на емисиите? Какво ще кажете за строителния сектор, за сектора на транспорта? Европейския парламент поиска да има оценка на елементите свързани с енергийните характеристики на сградите, дали ще ни дадете възможност за увеличаване на квотите ФЕДЕР, за да може да се инвестира повече за подобряването на енергийните характеристики на сградите? дума за един цял голям пакет от въпроси. Моля да отговорите. Благодаря ви за интересните въпроси. Имаше един въпрос е, от общ характер. По него искам да поговоря малко повече. Какви са вероятните резултати от Копенхаген? Тук има връзка с няколко въпроса. Най-вероятно Копенхаген няма да стигне до пълен задължителен за приложение заместник на протокола от Киото. Ще имаме вероятно някакво частично политическо споразумение, защото няма достатъчно време. Европейската комисия смята, че каквото и политическо поразумение да се постигне, то трябва да бъде с задължителен характер и то да доведе до документ с задължителен характер след Копенхаген, следващата година, да речем 3-6 месеца след Копенхаген, вероятно ще има някаква среща, вероятно ще се постигне онова, което целим до следващото заседание на КОП в Мексико следващата година. Не сме се отказали от споразумение с задължителен характер, защото идеята е да има заместник на протокола от Киото. Какви са елементите, които очакваме да се изградят в Копенхаген. Поне 30-те. Най-важното е да има намаляване на емисиите. Мисля си, че няма как да обявим Копенхаген за успех, ако няма споразумение за намаляването на емисиите. Искаме от развитите страни да намалят своите емисии между 25 и 30%. Искаме обаче да има реални резултати и от новопоявяващите се економики. 25-30% това е нещо, за което се говори от много отдавна. Вероятно Китай и Индия ще приемат а, тази линия, значи смягчаване на въздействието, намаляване на емисиите. Имаме нужда от намаляване на емисиите от страна на всички развити страни, както и от развиващите се страни Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка и така нататък. Другите елементи ще засягат технологията, съхранението на въглерода, я, е съхраняването и така нататък, също се засяга обезлесяването и други неща. Вероятно ще има политическо споразумение по тази тема. Господин Пипер попита, ще има ли промени във връзка с това, което беше прието в пакета за измененията в климата миналата година. Всъщност всички директиви говорят за намаляване от 20% до 2020 година спрямо нивата от 1990. Това е едно единно обещание, което Европа е поела и сме готови да преминем към 25-30%. Тоест увеличаване, ако държавите, които са ни партньори, т.е. останалите държави, направят същото. 20% са си част от законодателството и срока за изпълнението на тази цел е определен в най-големи подробности. Всички страдаме от това, но така или иначе Имаме период от 2013 до 2020 и толкова. Така стана ясно през ноември миналата година. Има ли план Б? Имаше въпрос. План Б е всъщност това, което ще се обсъжда в Копенхаген и малко след това, в зависимост от това какви ангажименти ще поемат останалите държави, в зависимост от това ще ще се види дали Европа ще премине към 30%, може да става за, въпрос за СТ, може да става въпрос за обезлисяването, за промените в предназначението на обработваемата земя и така нататък. Всъщност лесовътството и земеползването не са част от тези 20%, само че те ще се разглеждат в Копенхаген. Имаше конкретен въпрос от госпожа Ниблер за това как ще се разпределят тези 300 милиона по резервата за новите участници кой ще решава. Решението е двустепенно, според мен. Първо трябва да има проекто решение. Това проекто решение би трябвало да включва всички основни елементи за това как да се разпределят 300 милиона. Тук става въпрос за разпространението на портфела за технологиите, разпространението между държавите членки, разпределянето относно това кой ще прави анализа и така нататък. Всичко това трябва да е обект на решение. Държавите членки имат много важна роля, защото те трябва да направят предварителния подбор на проектите, които ще участват в съревнованието за тези 300 милиона. Комисията ще вземе окончателното решение. Процедурата е тази на комитологията. Смятаме, че държавите членки имат много важна роля и искаме държавите членки да участват с пълна сила. Имаше въпрос за изоставените проекти. Може той да участва по линии различни от тези от резервата за новите участници, защото това са или проекта Desertec. Ако правилно разбираме, този проект няма да е на европейска почва, той ще е някъде в пустинните райони, извън Европейския съюз. Кредити по механизма за чисто развитие или по по RTD това може да бъде използвано за целите на третите страни. Имаше въпрос относно последните теории и резултати от е, научните проучвания и дали трябва да ги преразгледаме. Разчитаме много на насоките, които изготвя Международната комисия по измененията в климата – тя даде първоначалните насоки и тя трябва да реши дали новите аргументи е, тежат или не. Има нови научни а, тен, тенденции, които показват, че температурите ще се запазят, други резултати и други научни изследвания показват, че ще е по-зле положението дори от двата градуса, за които се говори. Така че трябва да видим просто къде е, ще се обеденят е, учените. Мисля си, че всяко едно преразглеждане на резултатите от научните проучвания за в климата трябва да бъде разглеждано през призмата на Международната комисия за измененията в климата. Не знам дали ще има е, изменения. Имаше въпрос от е, госпожа Стикал за използването на финансиране за облегчаване на положението в рамките на Европа. Комисията наскоро прие едно съобщение за финансирането на измененията в климата. Комисията там ясно предлага все повече и повече дейности да се финансират от общностния бюджет. Надявам се, че с оглед на дебата в идните години, това ще бъде важен елемент, а именно как тези пари да се използват по-добре за постигането на съответните цели. По отношение на транспорта и сградите, там ще влезе в сила директивата за споделянето на усилията. По отношение на компаниите, имаме срок фиксиран до 2012 година. През 2013 ще влезе в сила новия режим за схемата за търговия с емисии и всъщност всяка обществена подкрепа, финансова подкрепа за компаниите ще трябва да отговаря на разпоредбите за държавната помощ. Ако тези разпоредби са спазени, няма да има проблеми. Не мисля обаче, че Държавните средства ще са основния финансиращ елемент за компаниите. Надявам се, че ще може пазара на въглерод да осигури необходимите средства. Надявам се, че новите държави членки ще извлекат максимална полза и ще положат най-много усилия в тази област. Благодаря. Надявам се, че така съм отговорил на въпросите. Още 5 минути имаме. Благодаря ви за тези 5 минути, 5 изказвания, за да може след това да получите и отговор на тези въпроси. Господин Жаро, а комисията също ще говори. Благодаря. Отбелязах Е, отбелязах това, че може би след Копенхаген може да се ревизира списъка. Няколко въпроса. Въпросът за реперите или бенчмаркинг. Комисията ще а, е, спази ли е, споредбите от а, директивата а, за 10%? има силен натиск от различни сектори за за умножаване на дефинициите на бенчмаркинг. Втори аспект. Вие направихте връзка между безплатните квоти и изтичането на въглерод. Им, готова ли е комисията да предприеме мерки така, щото изнасянето на предприятията да не доведе до изтичане на въглерод? Трети въпрос. Жи споменахте, че няма ангажимент от страна на други държави членки. Парламента проведе среща с господин Дебър и се оказва, че други държави са поели ангажименти в списъка на секторите, които ще бъдат освободени, не са отчетени ангажменти поети от други страни. И последното, виждаме, че в условията на кризата намаляват е, емисиите и економистите казват, че усилията за постигане на 30% съкръщаване ще струва по-малко от това, което очаквахме преди една година за съкръщаване на, 3, на 20%. Но също така чуваме, че една задължителна цел за 20% съкръщение ще, ще доведе до намаляване на на цените за тон на въглероден двокис. И аз бих искал да чуя повече амбиция в казаното от комисията. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Аз проявявам голям интерес към е, улавянето и съхранението на въглерод, тъй като идвам от е, Уелс. Английското правителство обяви 4 пилотни проекта. Въпросът ми е свързан с е, разпределението на средствата. Въпрос Въпросът е за, ми е за технологията. Аз бих предпочел а, технология, която а, да обединява три вида горене. Благодаря. Аз имам два въпроса. Научните изследвания през последните години показват, че има разлика между юг, между южната и е, северна част на Европа по отношение на климатичните промени. Знаем, че 20% съкръщение в емисиите ще засегне индустрията. Но как стоят нещата с селското стопанство? говорим, че селското стопанство да възможност въглеродният двокис да се абсорбира в почвата. Ето, ми до въпроса си. Като имаме преди, че селското стопанство е деликатен въпрос, това ли е основната причина или пък факта, че науката не е постигнала достатъчно голям напредък, за да ни даде информация за различните видове селско стопанство. Госпожа Карвалио, благодаря най-напред. Искам да приветствам господин Делбек в нашата комисия. Един кратък коментар. Комисията ИТРЕ е комисия по промени в климата. Мисля, че успехът на пакета енергетика климат се дължи на факта, че Европа поставя много силен акцент върху проблемите на климата. Именно това ни даде възможност да постигнем споразумение и да достигнем до една позиция. Имам въпрос за улавянето и съхранение на въглерод. Има около 11 такива проекта в рамките на плана за економическо възстановяване, но доколкото знам, този план осигурява подкрепа за първи етап на тези проекти. Тези проекти ще получат ли средства от 300 милиона? И ако да, как ще се осигурява достъп до тези средства? Съвсем накратко искам да добавя един въпрос, свързан с организацията на Европейската система за търговия с квоти има конфликт в тази област. Няколко държави членки, които са малцинство, са за една множествена платформа. Комисията е за единна платформа мисля, че тази позиция е много по-рационална и много по-обоснована от економическа гледна точка. Как ще се разреши конфликта и как ще се организира системата. Ние изхождаме от оптимистичната хипотеза, че в Копенхаген ще се постигне успех – и тази система за ограничаване на и, разпределение на квотите ще се реализира. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратък. По въпроса за стандартите и 10% до каква степен комисията приема на сериозно тази цифра от 10%. Всъщност гледаме сериозно на тази цифра. Това е, е част от законодателството. Само, че 10% са отправна точка спрямо стандартите. Значи 10% са си там. Те са много важен елемент от дискусията за стандартите. Онези обаче, които не са в 10%, какво ще се прави с тях, това ще трябва да се обсъди с индустрията. Много важен елемент от 10% трябва да бъде отчетен, а именно, че общия брой на безплатните квоти е ограничен. Ако имате повече от тях, трябва да дадете на останалите. Този елемент още не е отчетен от всички участници. Въпросът за намаляването на разходите за постигането на 20% от рецесията. Трябва ли да предприемем допълнителни действия за някои дейности? Да, за други не. Комисията предприема 20% като нещо дадено. И всичко извън 20% зависи от изхода от Копенхаген. Комисията ще направи оценка на въздействието, ще разгледаме всички елементи и съм сигурен, че ако промишлеността не започне да функционира както от преди кризата, ще трябва да намалим и разходите, които се предвиждат. По отношение на енергийната ефективност и позицията на Генерална дирекция околна среда, всъщност енергийната ефективност е третия най-важен елемент тук в задачата. Имаме намаляване на емисиите, имаме и енергийна ефективност. Енергийната ефективност не е част от нормативен документ. Това е разликата с другите два елемента. Но един от основните и най-важни елементи от схемата за търговия с емисии е увеличаване на енергийната ефективност – и предвиждането на инвестиции от компаниите. За това имаше въпрос за 3 ТР. Това е нещо важно, само че не трябва да се забравя и съхранението. Смесваме различни технологии за съхранение, така че като цяло имаме 8 различни категории по улавяне и съхранение на въглерода. Комисията смята, че горе-долу това е броя, дали са 7 или 9, това ще се обсъди по-нататък. По отношение на госпожа Готиерес, сектора на сълското стопанство естествено е изключително важен – Има изключително плодотворни дискусии по темата земеползване, промяна на ползването на земята и лесовътството. Там е, ще се е, постигне е, все пак нещо. Изхода отново ще зависи от Копенхаген. По отношение на наблюдението, нямаме толкова фиксирани и сериозни наблюдения, сериозни резултати, както е в индустрията. Говоря за разликата между индустрията и селското стопанство. По отношение на това дали плана за възстановяване може да се комбинира с приходи от новите участници, това е възможно. Всъщност, лавянето и отвеждането на въглерода е, в земните недра е толкова скъпо, че това трябва да се предвиди. Много средства на проект се предвиждат. Нашите лидери избират да има поне 12 демонстративни плана. Логиката е да има комбинация на двата елемента. По въпроса на господин Вебер за уникалната платформа за търговете и дали държавите членки трябва да поемат в тази посока, комисията е твърдо убедена, че единната платформа за търгове трябва да е решението, най-разумното нещо приходите от търговете отиват в държавите членки. Някои държави членки веднага заключават, че ще имат контрол върху финансите, само ако те отговарят за търговете. Ако се предвидят няколко платформи, това ще е скъпо и няма да е оптималното решение за Европа, но все пак трябва да се разгледа тази възможност. Има няколко други възможности. Може да има